разисквания. От името на съвета думата има госпожа Хенис Плешар. Поканих председателя на съвета, господин Туск, да участва в днешните разисквания. Поканих и холандския министр-председател, господин Рюте, но това по никакъв начин не намалява уважението ни към вас, госпожо Хенис Плешарт. Имате думата от името на съвета. Mr. President, thank you very much. Господин председател, благодаря ви, уважаеми депутати, уважаеми комисари. На 23 юни 2016 година този ден ще влезе в историята като ден, в който Обединеното кралство и Европейския съюз се разделиха. Мнозинството от британските граждани пожелаха да напуснат Европейския съюз. Това е резултат, който ни уважаваме с огромно с огромна тъга, но също така това, това е повод да покажем единство. Нека подчертая факта, че днес аз представям съвета всички 28 е, членове до момента, докато е, Обединеното кралство финализира процедурата. До тогава тя е пълноправен член на Съюза. Обединеното кралство беше уважаван член на Европейския съюз от 1993 година, работейки с институциите и държавите членки, работейки за стабилизирането на благоденстваща Европа. Резултатът на референдума е вододел в историята на Европейския съюз, но историята и географията не могат да бъдат променени. Европейската, Европ... Е, е Обединеното кралство винаги ще бъде европейска нация. Ние споделяме едни и същи ценности, имаме едни и същи надежди и мечти, ще работим заедно като партньори и като страни. С други думи, за всички нас е важно да осигурим едни конструктивни бъдещи отношения и от взаимна полза. Нека кажа съвсем ясно, никой, никой няма полза от политическа несигурност, която продължава с месеци. Ние искаме да чуем ясен сигнал от Лондон. В същото време, нека дадем на Обединеното кралство нужното време, за да се осъзнае, за да се събере и да вземе правилните решения и да продължи напред. В, в, в този смисъл трябва да запазим хладнокръвие. Господин председател, от 1957 година Европейския съюз преми на дълъг път до Съюзът обедини източна и западна Европа и беше повод мирът да се възцари в нашия континент. Европейският съюз беше двигателят на обединението на народите в Европа в тяхното разнообразие. Никога не сме имали толкова благоденствие, толкова свобода и толкова стабилност в Европа. Защо е, хора, които дават живота си в а, е, Украина, защо хора в Африка и Азия напускат своите семейства на път за Европа? Защото основните ценности и свободи на Европа ги привличат. Ако не подкрепим тези и ценности, ние ще бъдем отхвърлени. Но нищо не е непоправимо, нищо не е непредвидимо. Шокът от референдума трябва да ни събуди всички нас, независимо дали ни харесва или не – Голяма част от британските избиратели е, споделят настроения, които се споделят и в други държави членки. Затова трябва да укрепим усилията си, за да бъдем по-убедителен Европейски съюз. Ясно е, че в глобализирания свят Европейския съюз е поставен под натиск. Да, наистина, трябва да укрепим границите си, да контролираме миграцията. Европейският съюз трябва да даде економически възможности за развитие на всичките си граждани. Трябва да окажем съпротива на заплахите. Ние искаме един Европейски съюз, който не заплашва националната идентичност, а като продължение на нашите националности и идентичности. Ние не трябва да бъдем виждани като бюрократичен пречка, а като е, единица като сила, опосредстваща прогреса. Нито една нация не може да се изолира от, остатък, от останалия свят. Трябва да се обединим и да продължим съществуването на зоната на стабилност и на мир, така че тя да не се разпадне. В противен случай ние ще сме виновни. Господин председател, конфликтът около Европа ще продължат и може би ще се множат. Трябва да сме сплотени, защото заплахите няма да налеят. Е, трябва ни обединено, сплотено, за да контролираме миграцията. Нека бъда съвсем ясна, нито една страна в Европа може да се справи с всички тези предизвикателства сама. Тези предизвикателства са много сложни. Те, те са трансгранични. И, и ясно е, определени предизвикателства растат на национална почва. За това, е, за, за това обединеността е най-добрият избор. Само декларации не са достатъчни, трябва действия. За това Фрагментацията на Съюза е голям проблем. Ние трябва да реагираме. Няма смисъл да бъдем фаталисти, защото по-заедно сме по-силни. Защото заедно ние може да защитаваме ценности като свободата, демокрацията, правовата държава и економиката. Но Предизвикателствата няма да престанат да съществуват. Господин председател, референдума ни представи, не сблъска с безпредседентна ситуация. Сега очакваме последствията. В интерес на всички нас е да имаме яснота какво ни очаква. В същото време важно е да си припомним, че имаме правила за подобни ситуации. Както всички ние знаем, член 50 на договора постановява определена процедура за всяка държава членка, която е иска да напусне Съюза. Ние сме готови да задействаме тази процедура, но всичко зависи от Обединеното кралство. Преговорите могат да започнат само от нотификация от страна на Обединеното кралство. Междувременно имаме много работа. Ясно е, резултатите от референдума не означават, че Предизвикателствата и заплахите са изчезнали. Това не означава, че всяка нация е, ще е по-добре поставена, ако действа сама. Ако Обединеното кралство реши наистина да напусне Европейския съюз, съюза от 27 държави членки ще продължи, заедно ние може да се справим с общото предизвикателство а именно да увеличим благоденствието и да увеличим сигурността за нашите граждани. Това е което нашите граждани очакват от нас. И справо, институционалният дебат за промяна на договорите и на а, конвенциите са прерогатив на е, дипломатите и на адвокатите, но те са в крайна сметка в интерес на гражданите. Така че трябва да използваме всички инструменти, които са налични, за да осигурим общите си, постигането на общите си цели. Трябва нашето сътрудничество наистина да работи, а за тази цел не бива да поставяме в риск благоденствието. Това би било ужасяващо, господин председател. В заключение искам да кажа, че съветът ще заседава след няколко часа. Не мога да кажа какъв ще е резултата от това заседание. Въпреки това, ще слушам, ще слушам внимателно вашия дебат. Вие, господин председател Шулц, ще се обърнете към нас, към съвета днес след обед и ще може да представите резолюцията, която ще, ще е, гласувате днес сутринта. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Юнкер има думата. Уважаеми господин председател, Votre Parlement, Monsieur le Président, s'apprête à discuter de l'avenir de l'Europe et de la place du Royaume-Uni euh, au sein de l'Europe. Парламентът се готви да обсъди бъдещето на, Евро... на Великобритания в Европейския съюз. Тази сутрин проведах много срещи, но реших да дойда в парламента. Мисля, че мястото ми в този момент е в лоното на европейската демокрация. Euh, nos amis euh, se sont euh, par... Нашите приятели от Великобритания дадаха своя глас. Ясно е, че тяхното решение предполага уважение. Д- демокрацията предполага да се съобразим с решението, взето от гражданите на Великобритания. За последен път аплодирате тук. И в известен смисъл съм очуден, че въобще сте тук. Ми вие се борихте за излизане. Гражданите на Великобритания гласуваха за излизане. Вие какво правите тук? Следователно, изходът от вота във Великобритания предполага уважение. Не сме да кажа, че съм приятел на демокрацията, но при всички случаи трябва да се уважи решението на гражданите на Великобритания. Беше изразено мнението и волята и трябва да има последици. Следователно, аз настоявам за пояснение. Не незабавно, защото системата на Великобритания е по-сложна. Има а, вод, а, колебания. А, господин Лорд Хил а, пое последицата истински демократ. Бих искал и други да поемат последиците от демократичния вод. Прочетах, чух, че председателя на парламента, че всички председатели на парламентарни групи с някои изключения реагираха сантиментално на вота в Великобритания. Да, Европа не е дело само на разума. Да, разумът е важен, но когато сме тъжни, трябва да можем да изразим своята тъга. Аз съм натъжен от вота в Великобритания и не го крия. Това не е сантиментализъм, това е моето дълбоко убеждение искам, искаше ми се Великобритания да бъде винаги до нас. Те решиха друго яче, и сега трябва да поемат последиците. Призовавам правителството на Обединеното кралство и ще и ще помоля министър-председател днес след обяд да остане мой приятел, защото искам гражданите на Великобритания да останат наши приятели. Ще го помоля да изясни ситуацията максимално бързо. Не можем да останем в ситуация на несигурност. И ако казвам, че съм тъжен, въпреки че емоциите не участват в политиката, го казвам, защото не съм робот. Не съм бюрократ, технократ, Аз, е, аз не съм бюрократ. Имаше демократичен процес с е, водещи кандидати, които не ви се харесаха, но ние сме тук като хора. Аз не съм робот, не съм машина, аз съм човек. А, европеец съм и мога, имам правото да кажа, че съжалявам, за резултата от референдума в Обединеното кралство. Бих искал Обединеното кралство да изясни своята позиция. Не днес, не е утре в 9 часа, но бързо. Не можем да си позволим продължителен период на несигурни. За разлика от други, аз не съм участник в финансовите пазари, но ги наблюдава. Вие вие ги защитавате, не аз. А, но всъщност има едно общо усещане. Аз бих искал Обединеното кралство, както казах, да изясни своята позиция. И не бих искал да се а, установи идеята, че трябва да се, че ще се проточат а, преговорите да има разговори между комисарите, правителството на Обединеното кралство, генерални директори. Аз забраних на комисарите да водят разговори с представители на правителството на Обединеното кралство. Казах на генералните директори, че не могат да водят предварителни разговори. Докато няма официална, официално заявление за напускане, не може да има преговори. Ние загубихме в резултат на всеобщо избирателно право в Обединеното кралство. Има държ... страни основателки, които нямат повече права от другите. Те започнаха, лансираха проекта, но не само те го реализират. Това, което наричат новите държави членки имат своето място и аз поздравявам връзката между географията и европейския проект. И добре дошли на новите държави членки. Въвод, водът в е, Обединеното кралство малко ни подряза крилата, но ние ще продължим да летим. Хоризонтите ни чакат и ние ще летим към хоризонта на Европа и планетата. Трябва да знаем, че онези, които ни наблюдават отдалеч, се тревожат. Чух, видях, е, прочетах ръководители на други части, на други ръководители, те се питат какво ще последва от тук нататък. Трябва да успокоим тях и европейците и всички онези, които ни наблюдават. Полетът продължава. Това е полет към цел, поставена от договорите и е по силата на волята на европейците – Полетът ще продължи и въпреки, че устремът ни е малко забавен от този вод, ние трябва да продължим към целите си с нова амбиция. Представете ли си комисията да не да не представи е, своите цели в парламента? Какъв ще бъде какъв, какво ще бъде, каква представа ще създадем. Ако след вота в Великобритания дали ще сложим край на своите усилия, общо признати, но не винаги оценени, да сложим край на демокрацията в Европа? Не, няма да го направим. Ние ще продължим да се а, борим. А, и имаме нужда от по-малко бюрокрация. Полагаме такива усилия и ще продължим. Като Европейска комисия казваме, че социална Европа трябва да намери достойното си място в Европа. Започнахме широка консултация по стълба на социална Европа. Ще спре ли Великобритания това? Не, Европа трябва да стане по-социална и ще стане. Сложихме край като Европейска комисия на слепия едностранен подход, който предполага, че строгите економии са единственият отговор на кризата. Успяхме, даже не смея да го кажа, да направим по- гъвкаво тълкуването на договора. И смятате ли, че след а, референдума то, на това ще се сложи край? Не. А, пакта за стабилност и растеж ще се прилага мъдро. Започваме работа по енергийния съюз. Всички казват, всичко трябва да се промени, без да казват какво трябва да се промени. Искате ли да сложим край на тези усилия, за да се за да сложим край на енергийната зависимост от Русия и да си осигурим енергийна сигурност. Няма да спрем с това. Ние започнахме амбициозен проект, който е свързан с цифровото бъдеще на Европа. Трябва ли това да се промени? Не. Европа ще продължи по този път, по който тръгнахме с съгласието на парламента в началото на мандата. И така, всички казват, всичко трябва да се промени, без да казват какво да се промени. Комисията работи. Благодарение на подкрепата на парламента, ние ще вървим по пътя, който поехме през ноември 2014 година. Всичко трябва да се промени, да, но не бива да се променя основното. И основното е Европа да остане проект на мира и на бъдещето. Това е ангажимента, който поемам пред вас. Нито съм болен, нито съм уморен, както пишат а, а, германските медии. Аз съм това, което съм. До последния си дъх ще се боря за Обединена Европа. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, трябва да проявим сериозност в този момент. Някои твърдят, че трябва да запазим спокойствие, да изчакаме. Някои от вас биха се изненадали, но трябва да ви кажа, че съм спокоен човек. Не обичам обаче да се намирам в състояние на несигурност. Затова искам приятелите ни от Великобритания колкото се може по-бързо да изяснят положението. Петък сутринта разговарях с господата Шулц, Туск и Рюте. Постигнахме договореност за това да изискаме от британските си приятели колкото се може по-бързо да изяснят положението. Изненадан съм. В Великобритания нерядко се твърди, че аз не съм демократ, че съм технократ, че съм машина, робот. Изненадан съм от това, че аз съм готов да приема изхода от вота в Великобритания, а самата Великобритания не е готова да го направи. Това е един изненадващ, според мен, обрат. Уважавам волята на британците, на която те дадоха израз. Би ми се е искало и Великобритания да зачете волята на своите граждани, да предприеме съответните действия, вместо да си играе на котка и мишка, да се крие. Не така се тълкува волята на избирателите. Волята на избирателите е повече от ясна. Те искат страната да излезе от Европейския съюз, за това и трябва да се предприемат съответните действия. Искам също така ясно да заявя, че не е допустимо през задната врата да се опитваме да постигаме неофициални споразумения с настоящото или бъдещото британско правителство. Споразумения при закрити врата. Затова най-категорично заявих спрямо всички комисари, спрямо всички генерални директори, че в момента не трябва да се водят преговори. Абсолютно недопустимо е това. Aber wir müssen natürlich wissen, от друга страна, разбира се, това ни повелява здравият разум. Трябва да сме наясно, че отношенията ни с Великобритания трябва да бъдат поставени на нова основа. Какви ще бъдат тези наши бъдещи нови отношения? Това няма да зависи от преговори при закрити врата. Това ще зависи от нас. Ние определяме по-нататъчните действия, а не онези, които искат да напуснат Европейския съюз. Äh, Европейската мечта е жива. Ще трябва да продължим да работим за нейното постигане, да работим последователно, с нова енергия. Ще трябва да дадем нов тласък на амбициите на континента. Нека сега не обръщаме поглед към себе си. Нека не го прави и Великобритания. Нека мислим за целия европейски континент. Това е подходът на комисията. Може да ви прозвуча старомодно. Нерядко се твърди, че съм старомоден ветеран. Но трябва да кажа, че мечтата, на която се основава Европейският съюз, е жива. Европа продължава да е проект на мира. Младите хора в Великобритания в мнозинството си гласуваха за оставането на страната в Европейския съюз. Искам да кажа на тези млади хора, че не сега е моментът за разпад на континента. В началото на 20 век по света имаше 20% европейци. Към момента сме 4%. Ние не сме световна сила. Делът на Европа в економическата стойност, която се създава по света, ще спада рязко в бъдеще. Ние съставляваме и много нисък дял от населението на света. Най-низкия – не бива обаче да обръщаме поглед назад. Онова, което бе валидно за поколението на моя баща, не е валидно за младежите днес. Бъдещето принадлежи на младеща на Европа. Благодаря. Благодаря. А сега започваме дебата от името на НП, господин Вебер. Господин председател, уважаеми колеги, нека започна с изказването на един млад човек от Британия. Ние няма наистина никога да оценим до каква степен ние ще загубим възможности и опит. Цялото поколение, цялото младо поколение е в шок. Над 70% от младите британци искаха да останат в Европейския съюз. Техните надежди бяха разрушени. Политиците, The politician... Политиците, които се бореха за Брексита, имаха привилегия да живеят в Европа в мир, без войни, без национализъм, а сега те създават нови, стра... нови е, стени. Ние искаме да кажем, че ние искаме да продължим да вярваме на нашите приятели в Европа. Ние искаме да сме заедно с тях. Да, това е победа на популистите. И то популистите от двете страни на канала. В момента сме изправени пред кръстопът. Демагозите от ляво и от ясно искат да разрушат Европа. И от четвъртък насам всички трябва да знаят какво е поставено на карта. Разделение или сътрудничество – стени или мостове, национализъм или единство в Европа. Едно нещо обаче трябва да е ясно. Няма НП, няма зелени, няма социалисти и демократи. Само едно нещо е важно. Мнозинството в парламента застава зад една единна, толерантна и мирна Европа. Популистите трябва да знаят това. Ние се застъпваме за този вид Европа повече от всякога. And someone, and someone else has... Uh, тези, които сеят омраза и лъжи, тези лъжи ще се обърнат срещу тях. Най-много лъжи разпространи ЮКИП. On Friday, on Friday, Nigel четвъртък Найджел Фараш каза публично, че обещаните 350 милиона лири на седмица няма да се влеят в а, здравната система на Обединеното кралство. Господин Фараш, ако вие имате малко достоинство останало, ще се, ще се извините на британската публика. Срамота е. And I admit, and I admit, and I admit. И аз признавам, аз също направих грешка. Аз е, не казах нищо, аз не казах своето мнение. За бъдеще е ясно. В примирието е от минало време. Ние трябва да се обединим, да станем и да се борим за нашия европейски проект. Ако, уважаеми колеги, искаме да говорим за една по-добра Европа, а, мисля не непременно за тех, те, техниката, за техническите аспекти. Мисля за Дейвид Камерон и аз уважавам неговата борба, но той също изгради своята кариера на, върху идеята за лошата Европа. Не бива да се чудим тогава, че хората не разбират това поведение. Уважаеми колеги, е, много национални политици се държат по този начин и аз казвам, престанете с това, престанете с популистските обвинения към Брюксел, поемете вашата отговорност. Европа! Европа Европа има нужда от промени. Никой не отрича това. Искаме да променим, искаме да подобрим Европа, не искаме да я разрушим. Има единствената альтернатива при разрушението, ужасяващото лице на национализма. Хората трябва да знаят, няма втори шанс за Европа, няма да има. При референдума нещата са ясни, резултатите са ясни но какъв е резултата всъщност? Няма политическо ръководство, партиите са, вървят в разнопосочни посоки. 4 милиона британци искат нов референдум заради лъжите. Джонсън няма план и британската лира губи своята стойност. Отпуската през лятото за британците ще стане по-скъпа. 3% пенсионния фонд са загубени и всички, всичко това се дължи на Фараш и тези като него. На, не, на, стран, на страната на, на Фараш е Путин и той също се радва за, от, от този резултат. С това всичко всъщност е казано. Уважаеми колеги, Великобритания с този референдум си нанесе щета. Всички виждат, че Британия се отправя към криза. Економиката ще е в криза. Вероятно Британия ще се разпадне. Великобритания ще се разпадне. Всички ние обаче трябва да уважим резултата от референдума. За това очакваме, както каза и председателят на комисията, съдействане на член 50 от договора и последващи преговори. Комисията трябва да води тези преговори, защото искаме един, една чиста процедура. Е, в Брексита се обещава, обе, обещаваше суверенитет за Великобритания, но тук има правила. Ето, например, всеки, който предлага своите стоки в Европейския съюз, трябва да спазва правилата на Европейския съюз. Това въжи за Швейцария, за Норвегия, ще въжи и с бъдеще за Великобритания. И втория пример, който искам да спомена е, който се опитва полски занечи, е, литовски студенти или който се опитва да забрани влизането на румънски медицински сестри в страната си. Не може да очаква безпроблемно влизане на британски граждани в Европейския съюз. Великобритания трябва да разбере, в Европа няма първа и втора класа граждани. Уважаеми колеги, не мога да кажа, че ние като политическа група ще подкрепим заявлението на, за напускане. Ние трябва да защитим в крайна сметка интересите на 440 милиона граждани, а не интересите на ситито в Лондон. В Лондон. Трябва да кажа, човек не може да се избира само най-хубавото. Освен това, всяка криза представя нов шанс. От 90-та година насам хората в Европа са провели, 70, е, са, са провели, провели 27 референдума за Европа. Да, ние признаваме решението на референдума в Великобритания, но факт е, че мнозинството от хората искат да са обединени в рамките на Европа. Нещата са сравнително прости. Хората от, очакват от нас, политиците, едно – а именно да си свършим работата. Днес след обед ще се срещнат държавните и правителствени ръководители. Според мен Брексита е повод за събуждане на, на съвета. Тероризма, миграцията, економическата ситуация. Това са все неща, все ситуации, все поводи, в които съвета трябва да покаже, че ще подкрепи гражданите на Европа и ще им обещае, и ще му осигури бъдеще. И накрая, национализмът срещу Европа. Аз искам да кажа, моята родина е Бавария. Аз продължавам традициите на моите предшественици, но моята нация е Германия. Аз съм за германския отбор в, в първенството, а по менталност, по убеждение аз съм европеец и защитавам европейските стойности и никой, никому няма да позволя на никой екстремист няма да позволя да каже, че, това, че тези неща си произве, противоречат. Аз съм баварец с германска националност и с европейски убеждения. Благодаря. Думата има господин Пител от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Добре го каза председателят Юнкер. Брексит спечели и трябва да приемем този вод. Уважавайки мнозинството обаче, Първата ми мисъл е за унези британци, които в четвъртък имаха коража да изберат Европа. По-конкретно, младите британци, които избраха бъдещето. Ние сме с вас. Ние сме с вас Европа на еразъм. Ние сме Европа на културата. Ние сме Европа, която финансира милиони проекти за научно-развойна дейност в британските университети. Ние сме Европа на диалога и между религиозното уважение. Ние сме Европа на а, мира. Никой референдум може да прекъсне историческата, сантиментална връзка, която обединява Обединеното кралство с този континент по история и призвани Обединеното кралство си остава част от Европа. Това не е договор, това е идеал. И за, докато не излезе Обединеното кралство от Европа, тази институция – е и ще бъде дом на всички британци. А, историята ще отсъди виновните за тази а, катастрофа. Консерваторите, които говориха лъжи на британците, обещаха на избирателите, излизане от Европейския съюз, но в действителност остана а, конституционална криза с Шотландия, политически хаос, с срив на лирата, а, щети за реалната економика. И сега някой след като иска да разруши Европейския съюз, като парализира живота на тези институции. Европейския съюз не може да бъде заложник на политическите боричкания в консервативната партия. Европейските сили в този парламент ще успеят да се обединят в общ фронт срещу всичко това, за да се промени, да се усъвършенства и да се спаси Европейския съюз. Английските власти трябва максимално бързо да, увед, да ни уведомят за желанието си да напуснат Европейския съюз и Европейската комисия трябва да започне преговорите след постъпването на молба за напускане. Искам обаче да ви приканя към едно по-задълбочено разсъждение, колеги и колежки. Резултатът от референдума не е само резултат от руска рулетка на Камерън. Това е резултат от натиск, от глобализацията създаде спечелили, но и загубили. Тя създаде и много неравенство. Ние обаче не бяхме много колебливи, когато трябваше да защитим загубилите. Смятахме, че пазарът ще реши всичко. Отказахме се от публичния сектор, без да се погрижим богатството да бъде разпределено по-равномерно. Финансите, финансите станаха твърде мощни. Те сега започнаха да оказват натиск върху политиката. Започнахме работа по Банковия съюз, но остава много работа, за да наделее властта над финансовите кръгове и касти. Континентът е разцепен. Изпитваме омраза и отчаяние Европа трябва да даде отговор на тези въпроси. И при първият въпрос, първият отговор, каза Ян Клод Юнкер, е уважение към справедливост, социална справедливост социален стълб, борба срещу социалния дъмпинг, фискалния дъмпинг, борба срещу повишаването на температурата на земята. Или пък ще оставим, ще създадем условия за боричкания между бедните. Трябва да вървим напред но това не стига. Ние социалисти искаме общ, още, има нужда от обществените и частни инвестиции. Имаме нужда от по-амбициозен план за инвестиции. Днес казвам ясно, че нашата група ще се противопостави а, на фискалния а, договор, който трябва да се промени. Аз не съм гласувал за фискалния договор. Европейския парламент не го е гласувал. Прочетете преди да говорите. Борба срещу фискалните обежища, срещу а, укриването на данъци, изпълнение на препоръките от комисията такси. Всеки гражданин трябва да може да разчита и пред, предлагаме на следващите избори да се предвиди пряк избор на председателя на Европейската комисия, лидерът на Европа, комисиите, гражданите трябва в бюлетината да видят и името на кандидата, за ръководител на Европа. Ето това означава истинско европейско политическо пространство. Трябва да имаме коража за това. Ние бяхме избрани от гражданите, които вярват в Европа и ние трябва да се борим за това с всичките ни сили, с цялото ни с, всичките си емоции. Thank you. Благодаря, колеги. Господин Камал, ръководител на групата на консерваторите и реформаторите. Британците дадоха израз на своята воля, гласуваха за излизане от Европейския съюз. Независимо от това какво смятаме лично ние, трябва да зачетем волята на британците и да продължим напред. Знам, че и от двете страни на Ламанша сме свидетели на шок, на изненада. През изминалите няколко дни хората ме питаха какво щеше да стане, ако британските политици бяха проявили по-голяма честност спрямо гражданите за политическото измерение на Европейския съюз. Какво щеше да стане, ако Европейския съюз бе предложил повече на Великобритания по време на преговорите. Но всичко това сега остана в миналото. Трябва да обърнем поглед към бъдещето. И от двете страни на Ламанша трябва да разработим стратегии за преговори, да обмислим в дългосрочен план как отношенията помежду ни трябва, могат да бъдат поставени на възможно най-добра основа. Лидерите на Европейския съюз не са много наясно с това какво ще е бъдещето на отношенията на Съюза с Великобритания. Някои настояват тя да бъде санкционирана, други пък настояват за споразумение за асоцииране. Не се знае дали ще се задейства член 50 и дали ще се сключи договор за свободна търговия или ще се прибегне до някакъв друг сценарий. Трябва да има яснота и от двете страни. Междувременно трябва да зачетем договорите. Преговарящите и на двете страни трябва да изготвят ясен график за преговорите, да подготвят позициите си за преговорите. Трябва да се търси споразумение, което да е максимално от полза и за двете страни не става дума за темпото на преговорите, става дума за постигането на споразумение. Това е по-важно. Нека кажа нещо и от своя име. В продължение на векове Великобритания приемаше на своя територия хора от целия свят. Едновременно с това много когато много други европейски държави бяха управлявани от диктатури, ние приемахме хора от целия свят. Великобритания ще продължи да е една отворена, толерантна страна. Независимо от това какво се случи в бъдеще, Европейският съюз и Великобритания ще продължат да поддържат тесни партньорски отношения. Нека сега не обръщаме поглед назад към миналото. Нека погледнем напред към бъдещето. Нека запретнем ръкави и започнем преговори, така че Европейският съюз и Великобритания да се превърнат в добри съседи. Думата има от името на групата на либералите, председателят на групата, господин Верховщад. Благодаря, господин председател. Всъщност, искам да започна със следното. Да искам да се обърна към британските граждани и да кажа, че винаги е трудно да се приеме решение, с което не сте съгласен. Но аз трябва да го призна, приема. Трябва да приема това решение. Решението беше ясно, изборът беше ясен и този избор трябва да бъде уважен. Е, имаме е, повече от 700 депутата, тук всички сме съгласни с това. Но това е моето чувство. Изборът беше много труден, но изборът по принцип е същината на демокрацията. Защо ми е толкова трудно и мисля не само на мене, е, това е защото имаше една много негативна кампания. Изказванията на господин Фараш, е, той описваше е, бежанците като в една нацистска пропаганда. Никога не смятах, че е възможно някой от, от Европейския парламент да, да направи нещо подобно. Освен това, лъжите, свързани с беженците и е, лъжите относно Турция, че Турция ще се присъедини следващата седмица към Европейския съюз или пък 350 милиона лири, които ще се влеят в здравната система на Обединеното кралство. Всички тези неща, целият този климат на негативизъм и страх, който бе създаден, това беше най-тъжното, е, най-ужасяващото, което се случи в Британия, а не изборът на британските граждани, защото то, той е свидетелство за демокрацията. Виждаме резултатите днес. Виждаме е, спад на курса на борсата, е, момент, господин Фараш, ще имате думата след малко. Нека да довърша. А, значи, всеки път, когато Бьорис Джонсън говори, толкова повече пада лирата. И така хората поддържали <clears throat> Брексита. И, и други е, колеги казват, а, това е само нещо временно. Не, не, аз не смятам така. Не съм сигурен дали това ще е така. Това, което зная е, че трябва колкото се може по-бързо да прекратим тази несигурност. Can... Най-лошото, което може да се случи, е да се продължи тази несигурност. Непосредственото активиране на член 50 може да прекрати отровния климат, който бе, съз... който бе създаден от миналия четвъртък. Този климат, този отровен климат отравя инвестициите, отравя бизнеса. Това е което вие постигнахте, господин Фараш, в името на всички трудолюбиви и почтени граждани. Задействането на член 50 не е наказание – крайна сметка. Добре, е, всъщност това е точно противното. Е, тези, които искат да напуснат, добре, ние уважаваме техния избор. Ние сме против егоизма на един човек, който беше способен да направи всичко, включително и да пожертва гласовете на милиони британски граждани в името на това да стане на да стане министър-председател на Обединеното кралство, аз всъщност бих казал на едно разединено кралство. Искам да се обърна към британските колеги. Ние, британците и европейците. Не може да се намираме в непрекъснато състояние на несигурност. Господин Кемал каза, да, ние трябва да се подготвим, но да се подготвим, в какъв смисъл да се подготвим? Господин Камал гласува за напускане. А, неговите колеги гласуваха за провеждането на референдум в други страни, в Польша, например. Е така че, колеги, ние трябва да сме сплотени и трябва да вървим напред. Ние представителите на останалите 27 държави членки. Трябва да сме убедени и да гледаме към новия хоризонт, защото има такъв хоризонт, има такова бъдеще. За да успеем в това начинение, господин председател, искам да кажа на всички колеги, нямаме нужда от особено въображение. Какво ни трябва? Трябва ни здрава памет. Трябва да си спомним трябва да се върнем към великите идеи на съоснователите на Европейския съюз. Това означава нещо много ясно. Това означава четири неща. Най-напред, ефективно управление на Европейския съюз и на еврозоната. Нека го направим. Трябват ни укрепени граници и брегове, за да може нашите граждани да се движат свободно. Трябва ни по-добър капацитет в борбата срещу трансграничната престъпност и тероризма и освен това трябва ни е по-добра от, отбрана, защото американците не са съгласни повече да ни защитават в нашето качество само да ползваме тяхната защита. И така трябва да започнем да се подготвяме сами. Трябва да покажем на гражданите на Европа, че ние сме в състояние да съградим една нова Европа, която може да отговори на всички предизвикателства. В заключение, нека направим нещо, което, не е, не, не, което, което е нещо не европейско, което е нещо изключително. Нека да рестартираме Европа, нека да продължим напред. Für die Fraktion der Vereinigten Linken от името на политическата група на Обединената левица, председателката на групата госпожа Цимер. Аз съм за провеждането на референдуми, но съм и за това провеждането на тези референдуми да им <clears throat> проява на отговорност. За референдумите да има и подготовка. Референдумите са един от принципите на демокрацията, дават израз на волята на народа. Затова и трябва да подходим много сериозно към изхода от референдума в Великобритания. Трябва да зачетем волята на британските граждани. Погрешно е обаче да твърдим, британците взеха своето решение, нека сега продължим напред. Все едно нищо не се е случило. Успокоителните, пенкилерите не са от никаква полза, когато пациентът е тежко заболял в случая става дума за Европа. Излизането на Великобритания от Съюза ще задълбочи разцеплението на континента. Затова моята политическа група няма да подкрепи предложението за резолюция. Според нас не правим задълбочен анализ на положението в този текст. Не подхождаме критично към себе си. Когато говорим за памет, мисля, че трябва да поговорим и за историческата си памет. Нека си припомним, че през изминалите години и десетилетия в Европейския съюз бяха допуснати грешки, не бяха създадени ефикасни структури. Нека си припомним също така тежките последици от действията, които предприехме съвсем наскоро спрямо Гърция, Италия, Испания, Франция и други държави. Тежките последици от економическата и финансова криза се врязаха в паметта на немалко европейски граждани. Посегателството върху самостоятелността на национални парламенти, на национални правителства, готовността ни да не зачитаме дори конституционални принципи. Всичко това е факт. Сред поддръжниците на излизането на Великобритания от Европейския съюз има немалко хора, които се опасяват за работните си места, за социалната си защита, за здравните си осигуровки. Политиката на Европейския съюз, политика на строги бюджетни економии, не гарантира на хората, че ще ги опази от последиците от световната финансова економическа криза, от глобализацията. Членовете на съвета мислят, че ангажиментите поети спрямо Камерън през месец февруари, които се свеждат до съкръщаване на социалните разходи, ще допринесат за даване на гаранции именно на онези хора, които смятат, че са на страната на губещите. Колко сляп трябва да е човек, за да вярва в нещо такова? Европейският парламент допусна да се ширят позициите на Маргарет Тачър. Солидарността, общностният подход се доминират от Ангела Меркел и това има също толкова тежки последици, колкото и неспособността на Европейския съюз и на държавите членки заедно да работят на основата на Женевската конвенция, да работят за справянето с беженската криза. Всичко това само задълбочи страховете на хората. Тези страхове се насочиха преди всичко срещу Европейския съюз. Искам да кажа едно. Ако Европейският съюз се бе наложил спрямо елита във Великобритания, ако бяхме изискали равно заплащане за равен труд в една държава, то тогава страхът от от тежки социални последици в комбинация с страха от мигрантите нямаше да доведе до това, на което сме свидетели сега. Господин Фараш, независимо от това какво впечатление искате да създадете, факт е, че вашата кампания бе в много малък мащаб. Факт е, че политическият и економическият елит – в Лондон не би могъл да изпълни вашите искания за едно още по-неолиберално общество. Вие сте онова, което сте. Няма да влезете в историята. Споменът обаче за вашата кампания задълбочи страховете от беженците и мигрантите. Не би трябвало според нас да санкционираме британските граждани за взетото от тях решение. Едновременно с това е необходима яснота. Такава няма да има, докато британското правителство не е взело решение за излизането от Европейския съюз. Не би ни се искало това обаче да става незабавно. Решението, което взеха гражданите в своето мнозинство в Северна Ирландия и Шотландия също трябва да бъде зачетено. Европейският съюз трябва да поеме своята част от отговорността като гарант за продължаване на мирния процес в Северна Ирландия. Тук трябва да проявим отговорност спрямо гражданите на Северна Ирландия, трябва да проявим солидарност спрямо тях. На днешния Европейски съвет ще се говори най-вече за процедурите. Според нас Европейският парламент още от самото начало трябва да участва в преговорите. Не бива да бъдем включени едва на етап вече взето решение. Европейският парламент трябва да участва още от самото начало и в процеса на разискване на по-нататъчните действия на Европейския съюз. Не бива да се преговаря при закрити врата. Преди всичко трябва да направите така, че унищожителните последици от замяната на общностния подход с междуправителствения най-накрая бъдат неутрализирани. Нека се сложи край на тази катастрофална политика. От името на зелените председателя, господин Ламбертс. Драги колеги, има моменти, в които политическото време като че ли спира след Втората световна война европейските граждани трябваше да направят избор или да продължат с неделим суверенитет, или да, раз, или да споделят суверенитета. Като избраха второто, започна период на мир и стабилност без прецедент в човешката история. Сега, изходът от референдума може би ще сложи спирачка на европейския проект. Трябва ли да се чудим от Ирландия, Дания, Гърция, Ирландия? Нашите граждани изпитват а, гняв към проекта а, и ние трябва да отговорим. Пак сме изправени пред избор и от избора ще зависи е, бъдещето на Съюза. И имаме три варианта. Първо, унези, които е, се произнесоха в Великобритания. Е, национализъм, ксенофобия, идея, която се споделят госпожа Люпен, господин Орбан и господин Фараш и други подобни. На защитниците на този подход казвам следното. Става дума за демократичен суверенитет – Става, става дума за възможността да изберем своето бъдеще, но вие лъжете, защото кой би повярвал, че дори и най-могъщата европейска страна би могла, стана, би могла сама да се изправи срещу многонационалните предприятия. Климатичните изменения, организираната престъпност, бежанците и мигрантите, казвам ви го – никоя война няма да е достатъчно висока и дебела, за да изолира Европа. Днес не можем без споделен суверенитет. Вторият вариант е този, който се изповядва от повечето европейски правителства, а именно държавите членки да е, съобразяват е, своите, политич, своите политики с е, бюджета, с освобождаване на силите на пазара, с дерегулация в областта на социалната политика и екологията. Сключват се така наречените, така наречени търговски договори. Основната им цел всъщност е да се ограничи демокрацията. И обръщам се към съвета тук. Ще се плати политическа цена на вашето решение. Това е политиката, която се следва от последните 25 години. Защо, господин Юнкер, не утвърдихте, че ще бъдете председател на комисията, който няма да следва? Защо ако ограничаваме държавите, няма да доведе до растеж, няма да доведе до повишаване а, на растежа и евроскептицизмът е свързан с това, че нарастващ брой наши граждани се чувстват а, изтикани в а, периферията. Ние е, смятаме, че Европейския съюз с корените на своя проект, а именно да се гарантира мира, като се разширява демокрацията и като се осигурява е, благоденствие за повече хора. Невъзможно ли е енергийният проект Съюз да стане основен проект? Невъзможно ли е да, невъзможно ли е да спрем отровите, които тровят околната среда? Мож, невъзможно ли е да сложим край на договора за свободна търговия? Невъзможно ли е да отворим вратите си за онези, които бягат от войната и преследването? Невъзможно ли е да засилим демокрацията, като осигурим възможности за участие на гражданите? Невъзможно ли е Невъзможно ли е да осигурим достоинство за всички граждани днес и сега? Нашият отговор е да, всичко това е възможно при условие, че има воля за това. И ако Европейският съюз бъде инструмент на тази воля, ще възстанови доверието на гражданите. Ако пренебрегнем сигнала от, Европе... от референдума в Великобритания, проектът ще бъде изложен на опасност. Благодаря ви. От името на ЕСПД, господин Фараш. Good morning. Добро утро. Good morning. Добро утро. Funny, isn't it? Странно, нали? Интересно. Благодаря ви за, то, тези приветствия виждаме колко нещата са се променили. Председателят, уважаеми колеги, голямо качество на демокрацията е да изслушваме и унези, с които не сме съгласни. Well, thank you, Mr. Благодаря, господин Шолц. Е, не е ли странно, е, когато дойдох тук преди 17 години <clears throat> казах, че искам да организирам кампания, която да изведе Обединеното кралство от е, Европейския съюз. Тогава всички вие ми се присмяхте. Но сега не се смеете, нали? И причината, поради която вие сте толкова разочаровани и ядосани, е съвсем ясна. Виждам. Ясно е, че вие се самозаблуждавате по отношението на вашия политически проект. Самозаблуждавайте се по отношението на вашата валута. Вижте какво става в Средиземноморието. Като политика да като политика, която възцари бедност в Гърция, вие се справихте много добре. Какво направи госпожа Меркел? Тя покани колкото се може повече хора да преминат през Средиземно море и да навлязат в Европейския съюз. Но най-големият, човек, е, най-големият проблем и голямата причина, поради която Обединеното кралство гласува така, както гласува, беше, че вие не казвахте ясно истината на британските граждани и на европейските граждани какво се случва. Вие наложихте политически съюз вие им наложихте политическия съюз и когато през 2005 година хората във Франция и в Холандия гласуваха против този съюз, когато от, отхвърлиха тази конституция, вие ги игнорирахте и през задната врата въведохте Лисабонския договор. И какво се случи? Всъщност, е, това е, е земетръсен резултат от референдума. Е, не само за европейската политика, а за глобалната политика. Какво направиха обикновените хора, хората, които бяха потискани през последните години, чието жизнен жизнен стандарт бе ощетен през последните години. Те отхвърлиха голямата политика, мултинационалните компании и големите банки. Те казаха всъщност, ние си искаме обратно <clears throat> страната, искаме си крайбрежните води, искаме да останем независими, искаме сами да се управляваме, искаме да сме нация. И това е което се случи. So... И по този начин ние предлагаме малка надежда на демократите в останалата част от Европейския съюз. Европей... Е, Обединеното кралство, каза един колега днес, не е единствената държава, която ще напусне Европейския съюз, така че въпросът е какво ще се случи по-нататък. Британското правителство трябва да задейства член 50 аз също не смятам, че трябва да протакаме нещата. Абсолютно съм съгласен, господин Юнкър, че британските граждани гласуваха, трябва да последваме тяхното желание. Но какво бих искал да видя? И бих искал да видя едно разумно, една разумна нагласа към, по, при преговорите с цел създаване на едно добро партньорство. Никой от вас не се е занимавал с нищо разумно през своя живот, не е упражнявал разумна професия, прилична професия, не е работил в бизнеса, нито пък е работил като в областта на търговията или пък никога не е създавал заетост. Но послушайте ме. Апарач. Господин Фараш, казва председателят Шолц, уважаеми колеги, при всичкото разбиране, моля, вие се държите така, както се държи по принцип ЮКИП в Европейския парламент. Не копирайте тяхното поведение, но господин Фараш, вашето изказване, че колегите нямат свое, своя професия, никога не са имали, не, не, не оценявайте хората по своя кълъп. Господин Шоуц, вие протестирахте против установената политика преди и сега това прави ЮКИП. Но да се върнем към прагматичните въпроси. Отношенията между вашите страни и моята страни трябва да останат разумни, защото ние търгуваме, ние искаме да имаме взаимна полза от тези отношения. И така, ако искаме да отхвърлим всяка идея за разумно отношение, това ще щети повече вас, отколкото нас. Дори да няма споразумение, това ще е по-добре за Обединеното кралство, отколкото загниващите отношения, които имаме в момента. Ако се въведат отново тарифи за коли, например, това ще е риск за много, за хилядите германци, които работят във Великобритания да загубят работните си места. Така че нека определим едни разумни отношения, да няма тарифи и след това да признаем, че Обединеното кралство ще си остане ваш приятел, ние ще си сътрудничам с вас, ние ще търгуваме, ще сме най-добрите ви приятели в света, но нека да действаме разумно и ни оставете да вървим по нашия път и да преследваме глобалните си амбиции за бъдещето. Благодаря ви! При... От името на Европа на свободата и нациите, госпожа Люпен. Е, си! Еми да, да, е да. Драги колеги, е, защо се нервирате толкова? Чудесна историята е прекрасна. Свободата възтържествува по силата на волята на един народ. Вотът на британските граждани е най-важното историческо събитие на нашия континент след падането на Берлинската стена. Това е сигнал за свобода, изпратен към целия свят. Това е вик на любов на един народ, любов към мира британците решиха да тръгнат по един път, който им беше затворен. А, а, въпреки, че вие говорихте за това, че пътят на Европейския съюз е необратим. Това е плесница за една е, европейска система, която все повече се основава на страха, шантажа и лъжата. Вашите викове показва това. Имаше заплахи за апокалипсис, риф на борсите, че британците ще бъдат а, разочаровани. В крайна сметка, кое ви очаква от десетилет? Какво ви очудва? От десетилетия европейския проект е насрочен срещу гражданите. През 2005 година французите и холандците се произнесаха но това не беше зачетено. Гърците гласуваха срещу бюджетни економии и след това им беше наложена, бяха наложени жестоки условия. Е, Великобритания е, скъса веригите, които я обвързваха с е, Европейския съюз. Да, когато си бил сляп десетилетия, когато приемаш политика, която води до деиндустриализация, масирана миграция, е колко е трудно да се върнеш към действителността и да разбереш какво всъщност става пропагандаторите на Европейския съюз е ляво, дясно и в центъра малко радвайте се радвайте се от освобождаването на хората възстановете границите сложете край на вноските економически патриотизъм, чудесно бъдеще за за Обединеното кралство, което трябва да бъде стимул за нас. Обединеното кралство ще бъдат положени усилия за да плати а, Великобритания скъпо за решенията си за напускане. Обединеното кралство реш, взе своето решение, произнесе се, трябва да се озачете решението му. И сега или ще продължите с, с технократският проект и с призивите за повече Европа? В този случай ви обещавам пълен срив на системата или пък ще се откажете от този проект в интерес на Европа, в която има свободен обмен. Аз лично във Франция поемам ангажимент да вървя по пътя на свободата, да живеят свободните нации, да живее Великобритания, да живее Франция. Председателят. Думата има госпожа Доц, независим депутат. Благодаря, господин председател. Гражданите на Обединеното кралство отсъдиха. Решението им е необратимо. Гражданите на Обединеното кралство признаха, че проблемите на Европейския съюз не се свеждат само до някои дребни недостатъци. Решиха да променят курса. Референдумът е проява на принципите на демокрацията. Господин Камерън не участваше подобен изход от него, но следва да му дадем дължимото, тъй като даде на британците възможност да изразят волята си. В продължение на години британците изразяваха разочарованието си от Европейския съюз, изразяваха своята загриженост продължение на години вие отказвахте да ги слушате. Сега сте принудени да се вслушате в гласа им. Сега е момент да проявим хладнокръвие. Институциите на Европейския съюз не бива да реагират импулсивно. Великобритания не обръща гръб на Европа, не насочва поглед към себе си. В продължение на много време се стремихме да поставим на нова основа отношенията си с европейските си съюзници, да ги поставим на основата на свободната свободната търговия и сътрудничеството, от което да проистекат повече благоденствие и повече сигурност за нас. Това не ни прави по-малко европейци, не накърнява и оптимизма ни. Обединеното кралство е достатъчно силно, за да постигне успех за себе си, за да допринесе и за отстояване на интересите на съседите си и на цялото човечество. Нека създадем една система, в която Европейският съюз и Обединеното кралство тясно да си сътрудничат в името на всички наши граждани. Председателят, уважаеми колеги, от сега нататък ще следя строго за спазването на времето на изказване. Господин Юнкер от името на комисията. Уважаеми господин председател, дами и господа, чух в този дебат неща, които знаех и предварително. Не може да оставим нациите на националистите. Трябва да уважаваме нациите, но не бива да уважаваме националистите. Това не са патриоти, това не са европейци. Със сигурност ще си извадим съответните полуки от създалата се ситуация, но не бива да смесваме нещата. Не бива да казваме, че Европа е Европа на политиката на економии. Всички правителства, дори и тези, които провеждаха тази политика, имат критики към нея комисията, моята комисия, не е комисията на, економи, на економиите. Аз изпомням, е, когато зелените бяха в правителството, какво се случи. Ако обичате, не ми давайте, не, не ме получавайте, защото когато сте в опозиция, сте едни, когато сте в правителството, сте други. Обединеното кралство обаче не гласува за тази е, и политика. Е, Обединеното кралство няма, не е въвело еврото, не е и в Шенгенската зона. Е, Обединеното кралство си пази границите, така че не смесвайте нещата. Това ни обяснява обаче господин Фараш, той ги той смесва тези неща. Излагахте се в бюджетните аспекти не бяхте прави, когато говорихте по отношение на финансите, финансовите отношения между Европа и Обединеното кралство. Вие просто лъгахте, вие не казахте истината на хората. J'ai aimé, Monsieur Farage, débattre avec vous. Nous avons le même sens de l'humour. Vous en Аз, господин Фараш, обсъждам нещата с удоволствие с вас. Има, Вие имате хубаво чувство а за хумор. Аз също е, съжалявам, че за последен път говорим с вас, защото вие повече няма да се върнете тук. Госпожа Пласка, от името на, на съвета. Благодаря, господин председател. Нямаме друг избор, освен да зачетем резултатите от този референдум. Този референдум трябва да ни отвори очите. Нещата не се свеждат до повече или по-малко Европа. Трябва да създадем една по-добра, една убедителна Европа. Дори ако Обединеното кралство реши да напусне, Европейският съюз ще продължи да съществува с 27 държави членки. Но трябва да осъзнаем, че Европейският съюз трябва да служи на гражданите и да ги защитава. Трябва неуморно, денонощно да работим за доверието на гражданите. Опасностите и предизвикателствата, пред които всички сме изправени, продължават да са на дневен ред. Отделните държави членки няма да могат да се справят по-добре с тях по-отделно. Дори нещо повече. Сега трябва да сме едини, като се има предвид положението по света. Затова съветът и парламента трябва да си взаимодействат в конструктивен дух, да поставят на дневен ред значимите въпроси, по които гражданите на Европейския съюз искат да предприемем действия. Не бива да забравяме какво трябва да предприеме и може да предприеме Европейския съюз, за да гарантира сигурността на гражданите, за да се справи с миграционния и беженския проблем, да даде нов тласък на економиката чрез създаването на работни места за европейските граждани. Светът става все по-сложен. Не можем при тези условия да си позволим разединение. Трябва да сме по-единни. Нека осъзнаем една простичка истина, именно, че в този все по-сложен свят интересите ни си съвпадат. Ако някой иска да установи само сътрудничество с нас, то за нас това е повод да си отворим очите. Господин председател на комисията, съветът ще продължи да си взаимодейства с вас. Председателят, обръщаме последователността на изказванията. Първият оратор е независимия депутат госпожа Доц. Have... Благодаря. Аз много внимателно слушах тона на дебата. Приемам, е, че духовете са разгорещени, но всъщност видяхме отново стереотипите, против които гласуваха британските граждани. Това не работи за британските граждани. Това, което ние трябва да направим е да приемем резултата от референдума и да създадем, едно, е, да създадем връзки с Обединеното кралство, които са от взаимна полза, които да поощрят економиката и защитават основните права и защитат мира в света. Благодаря ви. Благодаря, господин Юнкер. Господин председател, искам да се извиня на парламента, че ще напусна дебата. Господин Тимерманс ще остане с удоволствие да ме замести, поне така твърди той. Сега обаче трябва да се срещна с британския министър председател и тъй като уважавам демокрацията, трябва да го сторя. Благодаря. Господин Теграф има думата. 23 юни 2016 was een historische dag. На 23 юни беше исторически ден, забележителен ден в историята на Европа. Започна освобождаването на Европа. Европейския съюз, злокобният Европейски съюз загуби един член. Този съюз действа в ущърп на хората. Гласът на британските граждани изрази ясното убеждение, че искат суверенитет. Процесът на дезинтеграция трябва да продължи. Да се сложи край а, на директивите от Европейския съюз. Нека да възстановим границите си, нека да възстановим валутите си. Холандия, Франция и други страни, всички унези, които са били спъвани до сега, трябва да се получат от Великобритания. Да... Господин Юнкер, служете край на тази комисия. Имаме нужда от нова. Господин Фараш има думата. Тази сутрин се качи курсът на лондонската фондова борса с 12% спрямо много ниската стойност от месец февруари. Министър-председателите на Нова Зеландия и Австралия сега обсъждат и възможността за сключването на споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство. Положението не е чак толкова тежко. Стигна се обаче до тежки политически последици. Оставката си подадоха нашият министър-председател и британският комисар Лорд Хил. Вероятно е да се отървем и от лидера на британските лейбаристи, от което може да проистекат много добри последици. Защо влязох в политиката? Защото политическата класа във Великобритания реши да участваме в европейския политически проект. Тази политическа класа бе пометена. Предстои да отбелязваме в бъдеще деня на независимостта си, 23 юни. От името на Зелените, господин Смит. Господин председател, аз представям Шотландия в Европейския парламент. И като горд шотландец, аз съм и горд европеец. I want my country. I want my... Искам страната ми да бъде да си сътрудничи на международната сцена, да уважава еколого, екологичните стандарти, да е честна в отношенията си с другите страни, да е европейска страна, Хората в Шотландия, хората в Уейлс, в Англия, в Лондон гласуваха да останат, да останат в нашата общност на народите. Това е проевропейска нагласа и тя също трябва да бъде уважена. Ние трябва да запазим хладнокръвие, но нашите сърца трябва да са горещи. Моля, помнете, Шотландия не, няма да ви остави. Моля ви, умолявам ви, уважаеми колеги, не ни оставяйте. Vereinigte Linke. От името на левицата господин Ендерсън. Е, госпожа Ендерсън. MEPs. Депутати като Марин Люпен и Даян Доц казват, че ние в Северна Ирландия а, сме заблудени. Ние не сме. И нека предиш, като предишния депутат Алин Смит искаме от вас да зачетете нашия вод. Ние държим на вота на гражданите от Северна Ирландия, както и тези от Шотландия, които гласуваха за оставане. Ние ще защитаваме интересите на гражданите от Северна Ирландия. Ако гласовете на Англия ни отдалечат от Европейския съюз, това ще бъде като Британия господства на света. Имаше демократичен вод, ние гласувахме за оставане – Последното, което гражданите на Ирландия имат нужда е външна граница с 27 държави членки. Европейския съюз подпомогна нашия мирен процес. Моля ви да направите това. Ние работихме за гласуване за оставане, за различна Европа, по-социална и демократична Европа. Обръщам се към комисията и съвета. Вие не ни слушате. Вие не разбирате силата на съпротивата от страна на гражданите към антидемократичната политика и антисоциалната политика. Всичко това трябва да се промени, ако искаме Европейския съюз да се промени. Моля ви, искам да зачетете гласовете на гражданите от Северна Ирландия. Благодаря, госпожо Андерсън. От името на либералите, господин Верховщад. Съвсем накратко, господин председател края на днешните разисквания искам да отправя един призив към присъстващите тук депутати. Призовавам ви да отправите силно послание към Европейския съвет и към европейските граждани. Най-добре можем да отправим такова послание, ако масово гласуваме за резолюцията, изготвена за днешната сесия. Не бива сега да се боричкаме за това или онова в текста. Трябва всички единно с голямо мнозинство да подкрепим резолюцията. Шокиран съм, господин Фараш. Твърдите, че отстоявате интересите на обикновените граждани, на усилено работещите граждани, а едновременно с това притежавате дружества в офшорни дружества най-накрая ще се отървем от големите разхищ... от едно огромно перо в европейския бюджет. В продължение на 17 години разхищавахме пари, плащайки ви заплата. Господин Легутко. Шановни панство, муша пъде, че съм... Благодаря. Уважаеми дами и господа, трябва да кажа, леко съм разочарован от дебата. Нещо лошо се е случило. Имам предвид Брексита. То е лошо, то е опасно, но не за Обединеното кралство, защото Обединеното кралство ще се оправи е, от извън Европейския съюз. Но нещо опасно се случи за Европейския съюз. Това е най-лошото нещо, което може да се случи за, на европейската интеграция. И какво правите вие? Вие пресъздавате пресъздавате ситуацията, която сме, с която сме свикнали по принцип. Едни и същи обиди, едни и същи изказвания, едни и същи нагласи, малко по-емоционално заредени. Но нашите ръководители сега трябва да, да се задействат. Какво иска да направи комисията? Какви са вашите планове? Вие продължавате Както до сега обвинявате националистите, шовенистите. Какво означава това? Вие просто не сте разбрали какво се е случило в действителност. Какво се случва в Европа? Вие продължавате по един и същи начин. Аз искам да знам на къде вървим. Картината не е розова. Явно човек може да се получва от своите грешки, но, съм, но се съмнявам, че нашите ръководители разполагат с това качество. Благодаря. Само един въпрос, господин Фараш. Аз не мога да свиркам, дори да можех, никога нямаше да го направя срещу колеги или когото и да било. Ще кажа обаче само едно нещо. Не бяхте полезен за вашата страна, историята ще го покаже, за съжаление. Не е момент за полемика сега, не е момент за използване на толкова важно събитие. Нека да бъдем ясни. Някои поискаха да има Брексит. Брексит се случи. Е сега защо се отлага? Защо? Демокрацията предполага да се предприеме действие за реализация на демократичен акт. Нека сега да не бъдем отново задложници на интересите на партията на консерваторите. Те не внасят база за напускане, защото и чакат конгреса на партията ми. По този начин се действа против желанията на тези, които гласуваха за напускане. Ние сме в добра компания, в компанията на Християн Демократията, зелените, либералите, всички, които искат да променят и спасят Европа. Ние посочихме какво трябва да се предприеме и държим съветът да държи сметка за нашите желания. Нека обаче да гледаме и в бъдеще, и в краткосрачен и средносрочен план – да помислим за конвент с гражданите, защото само с гражданите могат да се начертаят основните линии на европейски проект с министър на финансите, по-адекватен бюджет, обща политика в областта на сигурността, защитата, обща политика за иммиграцията. Ние искаме всичко това да стане бързо и в средносрочен план. И искаме да бъдем обединени за това. И като преодолеем своите различия, те остават, но в момента трябва да ги загърбим в е, името на спасяването на Европа. Това е на което държим и то твърдо. От името на НП господин Вебер. Господин председател, уважаеми колеги, според мен днес в Европейския парламент проведохме много ползотворни разисквания, защото станаха ясни две неща. Първо, стана ясно пред какви предизвикателства сме изправени. Не си заслужава да коментираме казаното от господин Фараш, защото не се знае дали след две седмици ще твърди същото. Госпожа Люпен пък ясно показа, че няма отговор на несигурността във Великобритания. Самата госпожа Люпен трябва да осъзнае, че не разполага с добри аргументи. Показахме днес и още нещо, което според мен е много важно, а именно, че отстояваме идеята за европейския проект, че искаме да продължим работата по тази идея и в бъдеще. Днес и утре по време на заседанието на съвета не бива да се стига до вътрешни боричкания и спорове. Съвета трябва да отправи ясен сигнал за това, че вярва в бъдещето на Европа и ще продължи да работи за Европа. Председателят